трети и четвърти от регламента, комисията Юри провери е, пълномощията на депутата Кент Йохансон и гласува за ратифицирането на неговите правомощия. Е, като той взема своето място на 1 октомври, в 21 октомври 2011. Аз ви предлагам да валидираме неговите правомощия. Господин Елия Хоро ми информира, че напуска Европейския парламент